Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Добре дошли на заседанието от последната ни работна седмица преди вакансията. Днес имаме да гласуваме по три важни досиета, утре още пет, така че да могат да влязат през, в септември и в пленарна зала. Нека да започнем веднага с предложението за регламент за предпресъединителна помощ с докладчик господин Вигенин. И тъй като имаме много да работим днес, нека да започнем веднага с гласуването. Гласуваме изменение 19 за. Против. Въздържали се, приема се.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 Извинете, извинете. 121 за, против, въздържали се. Не се приема. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до изменение 128 на господин Вигенин. За. Сто двадцать и осем. Сто двадцать и осем. За. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 и речи 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 132 и 16 от комисия за заето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 16, разделно гласуване, само втората част за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим за изменение 16 на комисия по бюджетите. За втората част, моля, гласувайте електронно. Okay, doesn't matter. So close the vote. <laughs> Is uh, rejected. Отхвърля се действително. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 133 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 16. Само третата част. За. Против. Казват ми, че е, това изменение отпада, защото сме приели изменение 133. Добре, значи не гласуваме изменение 16 на бюджет. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 31 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте по електронен път за изменение 31. So close the vote. Край на гласуването. Приема се. 135. За. Против въздържали се, отхвърля се. Инта 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 19 на комисия по заето за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 също за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2. Идентични изменения 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 140 на Комисия за регионално за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на зето за, против, въздържали се, отхвърля се. Речи 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141, 127 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. 142 изменение. Край на гласуването. Приема се. 25 гласа. 143 речи 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 16. Само четвърта част за. Против. Моля, нека. За. За. Майче вече не работите. За. Против. Нека да проверим. Изменение 16 на комисия по бюджети. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 21. Приема се. Един колега не е участвал в гласуването. Приема се. 24 на заето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 12. А това пада. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 и 25 на заето за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, моля да гласуваме електронно. Проверка. One more colleague. It's not maybe there. Okay. Close. Още един колега, моля, да, край на гласуването, приема се. Amendment 37 in favor? 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 150 за, против, въздържали се, не се приема. 27 на зето за, против, въздържали се. За мен не е ясно. Нека да проверим. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се. Моля, колеги, е, вдигайте ръце при гласуването. Инта 13 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля. Инта 13. 1, 3. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се с един глас. So we get to budget 17. Изменение 17 на комисия по бюджети, трета част за против въздържали се, приема се. 38 изменение, моля. За, против, въздържали се, приема се. 28, не, то пада. 39, за, против, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 отпада. 152 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Реч 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим изменение 155. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се действително. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до 158, бюджет 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим с електронно гласуване. Моля. 159. Проверка по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. Речи 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160 за. Против. Въздържали се. Приема се. Идентични 161-162 за против, въздържали се, отхвърля се. 29 на заето за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на бюджета за, против, въздържали се. Приема се. Да проверим изменение 20 на комисия по бюджетите. Two more, one colleague more. Okay, please close the... Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 21 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим по електронен път изменение комисия по бюджети 21. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 22 на бюджетите за против, въздържали се, отхвърля се. 31 на комисия взето за против, въздържали се, отхвърля се. 50 за против, въздържали се, приема се. 23 на бюджета за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до 53. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 174 и заето с 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 25 от комисия бюджет и първа част за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, приема се. Инта 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20, 57 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, никой не е против, въздържали се, приема се. Речи 17 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 и 35 на заето за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 36 на комисия по заето за, против, въздържали се, Да проверим. НП нещо не гласува. Okay. Employment 36. 36-то на Комисия по заетост. Моля край на гласуването. Приема се. 26 на Комисия по бюджети за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Речи 18 за против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 27 за, а то отпада. Речи 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 за,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 Приема се. Искате да проверяваме ли? Проверяваме изменение 186. The rapporteur requested this check. Yes, please close the vote. Край на гласуването. Приема се с 27 на 19 гласа. Бюджет 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реджи 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за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 29 на бюджета за, против, въздържали се. Отхвърля се. 191 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се. И 77 сега за, против, въздържали се. Отхвърля се. 195 защото 7, 7 е отхвърлено. За, против, въздържали се. Приема се бюджет 31 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 196 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 197 и заето с 39 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Нека да, нека да проверим. За мен лично не беше ясно. Мисля, че сега вече е ясно, че се отхвърля. Но е полезно да правим такива проверки. Съвсем ясно, че се отхвърля. Госпожа Корнелисън, много е, се опитах. Устно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3 от бюджета за. Против. Въздържали се. Приема се. 4. 3. Искате проверка по 3 ли? Изменение на комисия по бюджетите номер 3. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 гласа на 19 за. Четвърто на бюджетите за, против, въздържали се, като предишното отхвърля се. Пето на бюджета за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, не е ясно. 82 електронно гласуване, моля. Електроники. Please close the vote. Край на гласуването, моля. Отхвърля се с един глас. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 5, 83 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, Искате електронна проверка по 83? Нека да направим. Трима colleagues нито още трима колеги не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се 22 гласа против, 20 за. Двама колеги не гласуваха. 85 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 5 за. Против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3 на докладчикът за. Против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Речи 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, ще проверим. По електронен път, моля, изменение 89. Please close the vote. Край на гласуването. Приема се. Инта 4 за. Против. Въздържали се при. Отхвърля се. 4 на зето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 8 на бюджета за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 на комисия за заето за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Заетост номер 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 7 на заето за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. 8 на заето за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 10 на заето за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, и извинете, 18 за, против, въздържали се, приема се. Идентични 111-112 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 1 няма да се гласува. И сега трябва ли по електронен път да гласуваме? Окончателно гласуваме по това досие. Тоест приключихме и отиваме на следващото. Thanks so much. Uh, Mr. Vigenin wants the floor. Two seconds. Mr. Vigenin has the floor, yes. Okay. Господин Вигенин има думата. Thank you. Very briefly, I would like to sincerely thank... Съвсем набързо искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на докладчиците от различните комисии. Благодаря им всички колеги. Благодаря и на всички колеги, които гласуваха и с интерес очаквам преговорите. Благодаря. Уважаеми колеги, трябва да направим още едно гласуване към този доклад, доклада на господин Вигенин, а именно на базата на приетите изменения трябва да гласуваме, за да определим мандата за преговори. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum Nach Уважаеми колеги, и така преминаваме към инструмента за добро съседство. Докладчикът е господин Кукан. Господин Кукан, искате ли да вземете думата, последно изявление да направите, последната дума преди гласуването? Благодаря, господин председател. Аз нямам какво да кажа, но за да улесним процедурата на гласуване, бих искал да кажа на уважаемите колеги, че за устното изменение, което предлагам, предлагам го вследствие на базата на, на съгласие с е, докладчиците в Сянка и докладчиците. Има четири устни изменения. Едното е за... Първото е за компромис едно да се въведе, да се прибави е, peace and stability and good neighboring, т.е. да се включи а, мира. След това, компромис 2, става дума за изменение 113. Споразумяхме се да включим ангажимента за демократични реформи. Съюзът подкрепя сътрудничеството с всички партньорски страни. подкрепя сътрудничеството в следствие на ангажиментите поети по текстовете и вследствие на договорите. Е, член 4 имаме един нов параграф, а именно да се премахне първата дума без enhanced, без усилено. И по отношение на устното изменение към, господин, към изменението на господин Вигенин 85, това е точка от преамбюла 5а. Е, там имаме промяна за да се улесни прилагането на принципа повече за повече, разпределението по силата на този регламент трябва да е интенсив, интензивно за поощряване на подкрепата на партньорските страни за демонстриране на прогреса с цел установяване на задълбочена демокра... Демокра... демокрация и с цел за постигане на нашите цели. Това е, господин председател. Благодаря. Зала. Thank you. Uh, I have oral amendment to... Благодаря. Аз имам още едно устно изменение, 113 в скобите Турция и Русия. Аз искам да, искам да добавя Турция като страна кандидат. Това искам да добавя. А, въпросът е, може ли да правим по време на гласуване ясни изменения? Дали това е възможно? I think it's, uh... If you do it all the time, uh, the whole report will be only uh, of oral amendments consist. We start with the vote. И така, продължаваме с гласуването. Uh, one, is... Компромис едно, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 27 пада, 142 за, против, въздържали се, пада. Инта 10 за, против, въздържали се, не се приема. 145 и 6 и 7, тук всички мислим в една посока, това е много хубаво. И така, кой е за? против. Нека, нека започнем от начало за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 9 за. Против. Въздържали се. Пада. Компромис 2 за. Против въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 12 за, против, въздържали се, отхвърли се. Реги 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 11 за, против, въздържали се, приема се. 9-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 160. 166. Госпожа Кал. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта. Извинявайте. 167. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инте 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имплант 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против. Нека проверим. Край на гласуването. Гласуваме за 170 сега. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 171 за, против, въздържали се. Отхвърля се. И 318 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 172 за, против, въздържали се. Отхвърля се. бюджетът 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против. Не е много ясно. Нека проверим. Край на гласуването. 26 на 20 приема се. И 19 за, против въздържали се, отхвърля се и 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 е, бюджет 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Короче, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФМ 14 за, против, се. Въздържали се. Отхвърля се. Кол 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инте 16. За. Против. Въздържали се. Трябва да говоря с госпожа Пак за е, това е, компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. М по 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кол 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инка 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Интре 26 за, ве, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 15 пада, 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38 на докладчика. Не, извинявайте, казва председателят. Кол 23. За. Против въздържали се, отхвърля се. Бюджет от 19 за, против. Нека проверим. Гласуваме електронно по бюджет 19. The vote is closed. Край на гласуването. 27 на 18. 27 за. ФЕМ 16. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се. Е, според мен е не, но може би все пак е да. Нека проверим, тъй като повече хора вдигнаха ръка за не. Двадесет и седем за. Бюджет 20. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Инта 19 за. Против, въздържали се, приема се. И 329 са, против, въздържали се, отхвърля се. 9, извинявайте, Employment 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Моля ви, вдигайте от време на време ръка. Прият. 205. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 206. За против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 209, 210, 211. Тук имаме отново една общност. За. Против. Въздържали се. Приема се. 212 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 213. Осно изменение на докладчика за. Против въздържали се, приема се. Тук всичко пада. 219 плюс устното изменение. За, прост, против, въздържали се, приема се. Фен 18. 199 е прието. Така че стигаме до ФМ 18 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 43, 3, трето плюс устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се. Това не беше ясно. Нека гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е с 15 на 30. И така. спето. За. Против. Раздържали се. Приема се. 230 за, против, отхвърля се. и И е, тук имаме отново повече изменения за, против, въздържали се, отхвърлени са тези изменения. Култ 24 за, против, въздържали се отхвърлено. Изменението 9.15 за, против, въздържали се отхвърлено. Нека проверим. 9.15 гласуваме. Отхвърлено е. 236 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 330 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 22 за. Против въздържали се, приема се. Реги 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 28 за, против, въздържали се. Това не беше ясно. Още веднъж по... да проверим електронно. Doch klar. Schließen. Край на гласуването. Имаме още четирима и двама. Не, много е неясно гласуването и доста уморително. Е, кога ще дойде кафето, да се посъвземе малко. Was war das jetzt für ein Antrag? 48. Wir kommen zu 48. И така, 48. За, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 331 за, против, въздържали се, Отхвърля се. И така отново кръжеца 241 до 243 за, против, въздържали се, приема се, 50, пада бюджет 31, за, против, отхвърля се, и 332 за, против, отхвърля се, 51 за, против, въздържали се, приема се, 52 за, против, въздържали се, приема се. 244 за. Извинявайте, преминаваме направо към 53. За, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. И 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 33 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 334 за, против, въздържали се, отхвърля се, бюджет 34 за, против, въздържали се, отхвърля се, 246 за, против, въздържали се, отхвърля се, бюджет 35 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. М22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. м 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. В 36 пада. Фен 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, приема се. И 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 337 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Култ 25 за, против, въз... отхвърля се. Реги 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, не, това пада. 256 за, против, приема се. Реги 24 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Рели 26 за, против, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. Es wird 78 abgelehnt. Така беше отхвърлено. 259 за, против, въздържали се. Unverschämt. Реги 26. Dafür. И така, Реги 26 за, против, отхвърлено. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, Против. Въздържали се. Приема се. 264 пада. Реги 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 30 за. Против. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 200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 270. За, против, въздържали се, отхвърля се. Имплама 22. За, против. Още веднъж за. Против. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлено е. Фем 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 25. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итра 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Треги 33 за. Против въздържали се, отхвърля се. 273. И Кълт 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. 68 и бюджет 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинявайте, 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, приема се. 69-9, 17 за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 3. За, против, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 за, против, въздържали се, приема се. Нататък падат нещата. Две. За. Против. Е, приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Момент. Нека гласуваме по две. Не го ли приехме? Май го приехме. Нека гласуваме по две. Да проверим две. Истин, вие ще nur die, Die Abstimmung ist geschlossen. Моля, прекратете гласуването. Also jemand, jemand, der Scheck ruft, bei so einer Zahl muss dem nächsten Bier ausgehen. Значи следващия път, когато поискате при такова съотношение проверка, трябва да ме чепите с бира. Така че внимавайте. 73. 73. Гласуваме за механизма за против. Приема се. 74 тук. Гласуваме само за Country Specific. За против. Въздържали се. Нека проверим. Мисля, че е прието. Край на гласуването. Прието е. 75 за, против, въздържали се, прието е. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фен 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4. За. Против. Прието. 78 е. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Отхвърля се 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. FEM 3 за, против, отхвърля се. Инта 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против. Това не беше ясно, нека проверим. 83, die Abstimmung ist eröffnet. Гласуваме по 83 електронно. Край на гласуването. 21 на 26 отхвърлено. 84. За, против. От, отхвърлено е. 85. За. Против. Въздържали се. Приема се. Фем 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 86. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 3 1 за. Против въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Седем за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против,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 104 за. Против. Още веднъж за 104. За. Против. Отхвърля се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. За. Против. Приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кълт 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се.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 Кол 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 4. За. Против. Отхвърля се. 112. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113. За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 15 за. За. 15 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. И 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Кол 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Приема се. Култ 7. Е, то пада. И 3 7. Гласуваме сега за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 123 за. Господин Цаля, господин Цала, вие искахте тук да допълните нещо. Това беше едно устно изменение. И аз мога да обясна отново за какво става дума, но вие го знаете. Аз е, го поменах в началото на гласуването. Аз не го помня вече, може би колегите, може би може да кажете за какво става дума. към 123 изменения има там един, има е, Турция и Русия са изброени. Искам да добавя Турция като страна кандидат. Благодаря. Кой е за? Против. Отхвърля се. Нека проверим. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 25 на 23. От Свенсбергес. Ja. Antrag, was waren wir jetzt? 124. Стигнахме до 124 и 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. и 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Employment 5 пада 130. За, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 7. Бюджет 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.12 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.14 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се. Още веднъж. Гласуваме за 131. За. Против. Нека проверим.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 Кул 10. За. Против. Отхвърлено. Компромис 15. За. Против. Прието е. И така, 5. FM 7. За. Против. Нека проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 21 на 27 отхвърлено. Имплемент чес. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Инта 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 135. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Фем 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме до имплант 7. И така, за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кол 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, за, против, въздържали се, приема се. Кол 16. За, против, въздържали се. Отхвърлено е изменението, но нека проверим. Abstimmung е geschlossen. Моля, прекратете гласуването. 22 на 26. Отхвърлено е. И сега остана Колт 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, приема се. И така. Е, не гласуваме за бюджета. Е, сега гласуваме мандата за преговори. Кой е за? Кой е за това да водим преговори на, този, на тази основа? Е, електронно за, против, въздържали се. Абшемо изкишосен. Край на гласуването. с 41 гласа за, с 0 гласа против и с 4 въздържали се. Поздравление за господин Кукан. Това е едно опасно мнозинство. could you my vote because I didn't, I didn't oh, know. Uh, can you...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 Mag mich darauf aufmerksam. Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des äh, Berichtes. Преминаваме към гласуването на доклада Създаване на инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави. Господин Мауро, искате ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Можем непосредствено да преминем към гласуване. Нямам какво да добавя. Благодаря. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 118. Гласуваме електронно по 118. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто двадесет и три. Господин Мауро иска да вземе думата по изменение 123. Ще гласувам против устното изменение. Wer 123? 123. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9.11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26. За. Против против, въздържали се, приема се. Госпожо Далкен, спокойно можете да дадете на господин Мауро възможност да гласува по собствените си изменения. Изменение 26. Гласуваме електронно. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. гласа за, 22 гласа против. Отхвърля се. Господин председател, Нямах намерение да се изказвам по време на гласуването, но би било добре да ни кажете как са гласували зелените тук в залата. Доколкото знаем, те разполагат с 6 гласа, а по това изменение са гласували седмина зелени. Може би секретарятът би могъл да ни каже с колко гласа разполагат зелените. С 7 гласа ли? we have. Herr wir müssen uns bei няма микрофон за оратора от залата. Председателят, господин Салафранка, трябва да положите големи усилия при следващите избори. 26 бе отхвърлено с 22 гласа против срещу 21 за. 9-12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.14 за. Проверка по втората част на 134-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 21 гласа за, 23 против. Отхвърля се. Девет 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 142. На 42. Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 150 Гласуваме анблок изменение 150 до 158 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 159 и 33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Инта 22. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 34. За? Против? Въздържали се? Приема се. Инта 24. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 160. За? против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Инта 27 за. Тридесет и шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете. Бюджет 18. Кой е за?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 И 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 31 за, против, въздържали се, приема се. 163 отпада. 42 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 22 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Инта 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40, 35, 45, извинете, плюс Инта 33 за, против, въздържали се, приемат се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4. Бюджет 4 и 5 за, против, въздържали се, приемат се. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Итре 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 2 за,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 Fünf Leute sind noch. Петима колеги още не са се събудили. Край на гласуването. 24 гласа за, 17 против. Приема се. Изменение 5, 6 и 7 на докладчика Анблок за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 13. В две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, същото мнозинство, както и преди малко, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Инта 4. Отпада. 9-1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ist от пане Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 20 гласа за, 21 против. Отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 за, против, въздържали се, Електронна проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 21 на 20 гласа и трепет за, против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-4 в три части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-7 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 105 за. Може ли да гласуваме 105 до 19 изменения на докладчика Анблок?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 против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 в две части. Първа част за,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 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 177. Хабте ден гефулен? Не, не. Wo wir verstehen haben. Ja, ah, Was war man jetzt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването по 177. Отхвърля се с 15 срещу 27 гласа. 71 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. Инта 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 183 за. 183 за. Против. Мисля, че се отхвърля. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 183. Край на гласуването. Приема се с 22 на 17 гласа. 74 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме анблок измененията на докладчика? Ach, da 184 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трите изменения на итриан блок за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 189. Можем ли да гласуваме измененията от 189 нататък анблок?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 против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, 82 за, против, въздържали се. Никой не гласува. Прие се с 2 срещу 1 гласа. Гласуваме още веднъж по 8-2. За, против, въздържали се, приема се. 83. За, против, въздържали се, приема се. 84. За, против, въздържали се, приема се. 85. За, против, въздържали се, приема се. 86. За, против, въздържали се, приема се. 87. За,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 Възможно е по изменение 176 да съм казал, че сме го отхвърлили, а всъщност може да сме го приели. 146 изменение. Към член 3. Преди малко казах, че се отхвърля. Изменението е на страница 5. Изменение към член 3, алинея 5, буква С латинско. Новата редакция. Можем ли да гласуваме още веднъж по 146? Имам чувството, че казах, че се отхвърля, но всъщност се приема. Кой е за 146? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви. Гласуваме за предоставянето на мандат за преговори. Кой е за? Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 22 срещу 19 гласа, един въздържал се. Благодаря ви. Приветствам с добре дошъл председателя на Камерата на представителите на Нова Зеландия. Добре дошъл. Симбия. Es sind dabei die folgenden Mitglieder des äh, Parlaments. Присъстват следните членове на парламента. Благодаря ви, че сте днес тук сред нас. Glaube, wir haben mit Neuseeland in vielen Fragen überstimmen. Мисля, че по много въпроси нашите становища си съвпадат с тези на Нова Зеландия не само защото и Нова Зеландия има демократични структури. Единствената област, която имаме проблеми е политиката в областта на селското стопанство, но все някъде трябва да имаме и различия. Още веднъж добре дошли, радвам се, че сте сред нас. Сред нас. Wer macht das jetzt hier von du?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 Миналия четвъртък комисарите взеха решение за подписване на споразумението за облегчаване на визовия режим с Украина. Ще се радвам, ако Марта ни даде кратко въведение. Тя е от комисията, главна дирекция, генерална дирекция виза и миграция. И в последствие ще отворим депата. Може, би било хубаво да ни запознае с текстовете, по които се е взето решение. Хубаво и е да ги получим в писмен вид. Госпожа Сигерланд. Uh, much, On... Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, добър ден. Благодаря за възможността да кажа няколко думи за това какво се случва в момента в комисията по тази тема. Нека да ви информирам, че комисията прие предложение за сключване на споразумение, което изменя сегашния режим за и споразумението за облегчаване на визовия режим на 5 юли. Напълно сме наясно с някои от вашите безпокойства, а в смисъл дали сключването на измененото споразумение е редно да се случва в настоящата атмосфера и в, с оглед на безпокойствата за това дали Украина спазва човешките права. Нека да ви кажа, че комисията е абсолютно убедена, че трябва да се сключи това изменено споразумение, защото по този начин ще изпратим и сигнал на подкрепа на украинското общество. Именно в момента, в който се развиват подобни политически събития. С а, настоящото споразумение даваме възможност за по-засилени контакти между хората. И е, нека да ви дам и някои примери. Ние даваме облегчения на различни категории търсещи виза, като примерно представители на организации на гражданското общество, млади участници в мероприятия, организации с нестопанска цел, а също и журналисти. Това са някои от категориите, за които се въвеждат изменения в посока облегчаване на визови режим. От институционална гледна точка комисията има мандат за да преговаря по този, това съобр... споразумение. Ние представихме проекто проект на парламента и на съвета, за да бъде обсъден и да заемат те позиция. И накрая искам да ви призова да, да подкрепите измененията за сключването на споразумението. Надявам се, че ще можете да направите това възможно най-скоро. Освен това, съм готова да отговоря на всички въпроси, които бихте имали. Благодаря, господин председател. Uh, uh, is... Благодаря. Моята спонтанна реакция е, че е, разбирам, мога да си представя какъв е сигнала, който изпращаме но в края на краищата мога да ви кажа и какво ще каже режима преди изборите. Те ще кажат, ето, ние получаваме още по-голяма свобода по отношение на визите и това е благодарение на нашата политика. Така че по същност аз съм много за това да има свободно предвижване за гражданите на Украина, но става въпрос за това как тези мерки са разположени във времето. Нека да видим дали е, изборите ще бъдат е, честни и справедливи и тогава да изпращаме подобен сигнал, защото в противен случай тълкуването ще бъде напълно различно. И е, те ще могат да. Режима ще може да каже, ето, ние получаваме жестове от Европейския съюз. Така че, ако направим това след изборите, аз не бих бил против и даже съм съгласен да увеличиме облегченията за цялото население. Но смятам, че в този момент, който го правиме, това ще се изтълкува различно и ще бъде в ущърп на цялата страна. Uh, Мисля, че става дума за много, много основен въпрос. И ние трябва да бъдем последователни като парламент в отношенията си с Украина на всички нива. Нека да, да продължа в духа на изказването на господин Галер. Ние много добре знаем какви са проблемите. Европейския парламент изказа своята позиция. Знаем проблемите с демокрацията в Украина. Ние сме излизали с много резолюции. Второ, настоящото правителство режима в Украина се бяха санкционирани с замразяването на процеса на асоцииране. Имаше проект за споразумение, но то не бе подписано. И мисля, че политиката на санкциите и стимулите трябва да бъде последователна. Не можем само да налагаме санкции и то, които се отнасят предимно до населението. И в края на краищата не може с санкции е, да засягаме най-жизнената част от е, обществото, младите хора, интелигенцията. Така че за нас е, сега да търсиме отлагане на облегчаването на визовия режим, което не е свързано с изборите. Е, господин Галер, когато а, вие говорихте, аз мълчах, ако обичате и вие да ми отговорите със същото. Та моето мнение е, че няма причина да спрем процеса на облегчаване на визовия режим. Аз е, прочетох писмото на господин Брок, който бе което бе изпратено до комисията с искане за отлагане на отпускането на облегчен режим. Разбирам е, съображенията, но въпросът е в край на кращата много прост. Дали ще следваме пропагандните реклами на е, режима на Украина, които твърдят, че сега Европейския съюз наказва гражданите на Украина, или ще се опитаме да бъдем по-последователни, по-интелигентни и не само да налагаме санкции, а да работиме за един режим, който е за, е, който е в подкрепа на гражданите на Украина. Благодаря, господин председател. Мисля, че, е, както казаха и преждеговорившите колеги, това е фундаментален въпрос ясно е какво става в Украина. Ми бих казал, че Украина е държава, която не заслужава е, такава либерализация, но, либе... но украинците заслужават и това е огромна разлика, фундаментална разлика. Ние като съюз е, не би трябвало да имаме двоен стандарт с политиката си спрямо нашите съседи, спрямо, наши, спрямо трябва да сме отворени към обществата. Е, господин Калер е прав е, по отношение на изборите. нашето действие, нашите действия ще, ще се злоупотреби с тях по време на е, изборите, но изборите няма да са свободни. Ето, е, лидерите на опозицията ще си останат в е, затвора. Може да кажем на, европейски, на украинския народ, че това, тази либерализация цели именно народа. В много документите през миналите години ние казахме много пъти, че визовата либерализация в съседните държави не бива да се случва по-късно, отколкото тя ще се случи в Русия. В процеса с Русия е доста напреднал а, в противовес на нашата позиция тук в парламента. И ако сравним, или поне ако се опитаме да сравним с едни и същи стандарти по отношение на нашите съседи на изток, то може да кажем, че е, ние може да потиснем нашата позиция. В Русия това не може да се случи. Но може би това може да се случи за Украина преди изборите. Е, Украина има много какво да направи след оранжевата революция по отношение на човешките права и демокрацията. Нашата цел е да трансформираме украинското общество колкото се може по-бързо и е, след като направим равносметка на всички тези аргументи, аз бих препоръчал да кажем на е, украинския народ. Е, ние ще опосредстваме визовата либерализация, защото тя е за вас, а не е за правителството. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че комисията е свършила добре работата си. Ние сме съгласни с съдържанието на това споразумение. Е, би трябвало да има определена ратификация на процеса и ще имаме време, за да убедим властите на Украина в смисъла му. Аз мога да се съглася, че тези власти могат да злоупотребят с сигнала, който изпраща това споразумение, но от друга страна, ако не изпратим, ако не се случи визовата либерализация, ако тя бъде отложена, е, мисля, че обществото няма да я разбере и ще разочарова украинското общество. Мисля, че в момента нашият, е, нашият партньор е украинското общество, след като сме толкова критични към правителството. И по-скоро би трябвало да се погрижим за е, чувствата на украинското общество, отколкото да се грижим за действията на, и, и сантиментите на украинското правителство. Така че аз се присъединявам към колегите и към това, което каза господин Калър. Трябва да изпратим силно послание към именно украинското общество, а именно, че споразумението е на лице и че би трябвало е, да се поощри, да се консолидира диалога с е, Европейския съюз крайна сметка Украина е суверенна държава, тя не е член на Европейския съюз и трябва да имаме един а, диалог с властите, а, който трябва да продължи и който трябва да почива на взаимно уважение. Мисля, че едно отлагане на споразумението ще се възприеме като, а, като наказание за народа. Благодаря. Президент. Благодаря, господин председател. Една лична забележка. Само две изречения ще добавя. Може би нямаме голяма надежда, че нещо ще се промени в Украина след изборите. Е, след като се има предвид основната посока, в която се движи страната и нашата загриженост, която поражда ситуацията в страната. Но парламента в крайна сметка трябва да поддържа контакт с украинските граждани и с общественото мнение. И искам да подчертая това, което каза господин Галар. Той е прав. Ние може да загубим много, защото е много трудно да се обясни на украинските граждани, че ние не ги, че ние не искаме да продължим в тази посока на визова либерализация по причините, поради които а, ние не бихме го направили. Така че нямаме друг избор. Ние трябва да продължим в тази посока. Благодаря, господин председател, за добрата подготовка на тази стъпка. Благодаря. Благодаря, господин председател искам да взема отношение, тъй като според мен в известен смисъл е преувеличено да говорим за наличието на режим и за упражняването на контрол върху средствата за масово осведомяване там. Медиите в Украина са съпоставими с медиите в други европейски страни. А що се отнася до изборите, ако смятате, че трябва да изчакаме до след изборите, добре, но какво очаквате от един такъв ход? Ако не спечели опозицията, какво ще направим тогава? Ще отново да отложим подписването във времето ли? Вече направихме немалко в посока упражняване на натиск. Не ратифицирахме и не подписахме споразумението за асоцииране, например. Нека направим нещо в името на украинските граждани. Мисля, че имаме възможност да отправим посланието, че стъпката, която ще предприемем, ще бъде в името на гражданите. Някои от вас сравняват Украина с Беларус. По отношение на Беларус сме категорични. Заявили сме, че ще продължим диалога си с гражданското общество, ще се стремим към максимална откритост именно спрямо гражданското общество. Нека поемем в тази посока и спрямо Украина. Благодаря, господин председател. Мисля, че изложените аргументи са разумни. Имам предвид аргументите за това, че трябва да отправим послание насочено към унези, които не са обект на надлежно третиране. Но когато се провежда информационна политика, може да се стигне до злоупотреби. Може да се създаде впечатлението, че Европейският парламент иска да издигне стена на източната граница на Европейския съюз и на източната граница на Полша. Според мен, визовият режим е погрешен сам по себе си. Всеки един визов режим създава ограничения. Така че не можем да провеждаме ограничителна визова политика. Същевременно обаче трябва да подходим и внимателно към визовата си политика. Не ми е известно, който и да е в Украина, било то опозиционни структури или църквата да е в подкрепа на визите. Никой в Украина не се обявява за настоящия визов режим. На Последната среща на Комитета Европейски съюз Украина бе съвсем ясно заявено, че не бива да обвързваме въпроса за визовия режим с политическата ситуация в Украина. В противен случай украинските ни партньори биха останали с впечатлението, че се отнасяме покровителствено към тях. Следващият оратор. Бяха изтъкнати вечер доста аргументи в полза на либерализирането на визовия режим. Нека изтъкна един исторически аргумент. Много от нас са от страни, които допреди 20 години бяха зад желязната завеса. Всички ние помним колко полезно бе за нас, когато дисидентите, представителите на опозицията, правозащитниците, младите хора можеха да осъществяват контакти с партньорите си на Запад. Към това се стремят и младите украинци. Преди две седмици бях в Киев, бях на рок-концерт в центъра на града. Заедно с мен там бяха и половин милион млади украинци. Сред изпълнителите бе Елтън Джон, например. Разговарях с младите хора, и те бяха наистина щастливи, че в рамките на няколко дни можаха да се присъединят към онази общност, която ние наричаме Западна Европа. Призовавам ви колкото се може по-бързо да либерализираме визовия режим спрямо Украина. Така ще дадем възможност на младите украинци да установят контакт с страни от Европейския съюз. Не бива да обвързваме въпроса с политическата ситуация в страната. Съгласен съм с колегата, че можем да включим в текста няколко пояснения, така че тази наша стъпка да не бъде обект на злоупотреби в навечерието на изборите, които предстои да се проведат през октомври тази година. Also, Siewicz, ich, äh, Господин Севич, аз не написах, не съм преписал писо, писмо. А, а, ние не искаме, естествено, да наказваме украинското гражданство, украинските граждани. Те са достатъчно наказани от факта, че имат такова правителство а, както се оказва и в решението на съда в Страсбург. Това е а, лоша посока, в която се, за, в която се движат, движи развитието в а, страната. Лидерите на опозицията са в затвора. Това е нечуване. От друга страна, прави сте, не бива да наказваме нормалните хора. Това е, е, става дума за либерализация на визовия режим. Е, либерализират се определени области. За това бих ви предложил да сме много внимателни кой и кои области ще се либерализират и кои хора ще се възползват от това. Дали олигархи, олигарсите ще пътуват под добре или пък студентите или нормалните граждани, така да се каже. Ние целим именно да облегчим визовия режим за нормалните граждани. Това трябва да се случи колкото се може по-скоро. Ние знаем какво значи свободното движение на хора, колко е хубаво хората да пътуват без пречки. Това е нещо много важно, всички го знаем, за това възможността за свободното пътуване – на гражданите е от огромно значение, особено при тези обстоятелства. Е, този момент трябва да го подкрепим. Но естествено, както каза и комисията, е, трябва да погледнем внимателно текста и трябва да видим а, коя група от хора ще се възползва от визовата либерализация? Дали може да направим някаква диференциация тук? Но това е въпрос, е, който може да решим, когато видим текста. От политическа гледна точка е важно това да го направим. Важни са подробностите. Благодаря. И с това приключваме дебата по този въпрос. Преминаваме към следващата точка. Бюджета. Е, давам думата на докладчика. Ich muss. Ja, ja. ich. Danke.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 Нека да започнем сега с следващата точка. Общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2013. Всички раздели. И сега давам думата направо на госпожа Ятен Маки. И възможно най-кратко, защото много закъсняваме. Arvoisa puhemies, puhun nyt sitten suomeksi ja lyhyesti. Благодаря, ще говоря на финландски много бързо ще приключа. Първо, нека да кажа, че когато страните членки се налага да намаляват бюджета си, същото трябва да направи Европейският съюз. Но Комисията по бюджетите и съвета предлагат 10% намаление на кредитите за плащане и дейността за външни за външното измерение, но това намаление е прекалено голямо. То се предлага предимно поради факта, че кохезионните фондове ще се увеличат с 7%. Някои страни са искали това увеличение и то е било прието. Затова бюджета за външна дейност ще пострада. ще е добре парламента все пак да се съсредоточи върху някои приоритети в отделните функции. Не може всичко да решим, че е приоритет, защото в такъв случай нищо няма да е приоритет. Тоест, нека да формулираме приоритети и тук съм готова да задам въпроси и на комисията на съвета, но искам също да предложа, преди да решим, да организираме едно изслушване, за да можем именно да обмислим, да видим какво на практика ще означават предложените съкръщения. Nollakasvua ja, ja ulkoasiainhallinnon не се предлага никакво увеличение за бюджета за външна дейност. И а службата за външна дейност се очакваше 5 до 6% увеличение. Това не е възможно. Затова ми се струва, че много, много точно трябва да обмислим как да се разходват средствата. От една страна трябва да бъдем много гъвкави, от друга страна да формулираме приоритети и също така, ако мога да предложа, да формулираме един приоритет за отдалечеността. Тоест, да дадем приоритет на страните, които са в близкото ни съседство и да уточним каква ще е дължиността ни в по-отдалечените страни. Аз също искам да задам въпроса какво би означавало и какво би се случило, ако се приемат тези съкръщения. Коя част от дейността на службата за външна дейност ще бъде засегната, какви ще са последиците. Искаме да чуем конкретни примери за това какво точно се, ще се случи. А също така искам да попитам, когато службата за външна дейност дава определени предложения по отношение на персонала за стъпките АД 9 до 13 за назначаване на персонал, не е ли редно парите да не отиват за тези заплати, а да се разходват по по-подходящ начин? защото тези суми, тези заплати не са никак разумни, така да се каже. За това искам, моля, да ми се даде ясен отговор какво точно се има предвид какви са приоритетите на съвета и на комисията. Не може всичко да е формулирано като приоритет, ако може да дадете пояснение. И то, ако е възможно, сега. А ако не е възможно да ми дадете изчерпателни отговори сега, преди да вземем решение, според мен е, трябва да организираме едно изслушване, където да разгледаме последиците от тези съкръщения. И още нещо свързано с нас и процеса на вземане на решения. Ние, когато обмисляме ангажиментите си към службата за външна дейност, винаги трябва да сме наясно и е, това, което искаме, как се изразява в е, е, финансови средства. Защото, според мен, по-добре е да се намалят кредитите за плащане, отколкото е, кредитите за поети задължения. Следващ председателят, благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Моля по две минути. Е, е, благодаря. Благодаря за предложенията. Госпожа Хатемеки говори за синергии и говори за общите ни финансови проблеми. Мисля, че именно в областта на външната политика и на външната търговия, именно в тази област имаме нужда от синергийни ефекти. Това е отговора, от който имаме нужда, защото сами по-отделно е, няма да постигнем добри резултати. Трябва да обединим парите си и усилията си на европейско равнище. Е, синергиите е, са именно за това да се направят економии в национален аспект. Мисля, че това трябва да е подхода. Нека използваме синергиите в структурите, които вече сме създали и нека се погрежим за това да сме ефективни в нашата работа и да се насочим точно към проблемите, които трябва да се решат. Има различни проблеми всяка година. Тук имам предвид намаляване на рубрика 4 с 170 милиона, е, това е, има разлика с 1 милиард е, по отношение на предложението на комисията. Аз не мога, не бих го подкрепил, а, когато става дума е, сега за службата за външна дейност. Аз а, бих казал, че ни чака едно много активно бъдеще, един а, е, не смятам, че това е, предложение не, е съвсем, не съответства на нашите цели. И е, по отношение на инструмента за добросъседство, където нашите цели са насочени по-скоро към изток, отколкото към юг, това, което се предвижда, това, което имаме нужда в Палестина там имаме задължения с около, е, от около 2 милиона, но в сравнение с разходите, които имахме до момента, мисля, че това е сума, която също няма да отговори на нашите нужди. При IPA е, плащанията също, бюджетните кредити за плащания също са намалени. Е, за в страните кандидатки е, там има също съкрещение с 25% по отношение на сградния фонд и при потенциалните страни кандидатки там бюджетните кредити за задължения са намалени също с около 5%. При инструмента за стабилност също не смятам, че е добре е, да има съкрещаване на плащанията и на задълженията. Това е един много гъвкав инструмент, който може да използваме. Затова не смятам, че е, това са добри, разумни решения. Аз не съм доволен с тях. Благодаря. Благодаря, Михаил. Михаил. Сега госпожа Унис. Gracias, presidente. Pues en mi grupo estamos bastante de acuerdo con el... Благодаря, господин председател. В моята политическа група бе постигнато съгласие по приоритетите, които изложи господин Галер. Бюджетът следва да допринесе за постигането на политически цели – Основната цел е Европейският съюз да придобие значимост на световната сцена, да допринесе за опазването на ценности като сигурност, международна търговия, помощ за развитие и други. Като се има предвид това, смятаме, че Европейският съюз трябва да е инструмент, а не просто товар, от който трябва да се освободим. Бюджета, който предстои да приемем, е особено важен, тъй като в него ще се заложи и перспективата за бъдещото ни развитие. А има някои политически групи, които искат да спестяваме къде ли не но това не е възможно, ако Европейският съюз иска да продължи да изпълнява функциите си. В сравнение с 2012 година комисията предлага увеличение от 5%. Това е добре. Комисията знае какви са разходите по отделните области на политика, какви мандати се възлагат там. Сега трябва да обсъдим увеличенията на кредитите за отделните области. Като цяло увеличението на общия бюджет в размер от 5%, според нас е едно добро решение. Съветът предлага съкръщение в размер от 171 милиона. Например, съкръщение с 37 милиона по отношение на кредитите за плащания, по-конкретно в областта на политиката за Средиземноморието. Това според мен не е добре. Предвижда се съкръщение от 8 милиона за политиката за развитие – равнопоставеност. В тази област се предвижда съкръщение от 2 милиона. С това Европейският съюз няма да разполага с възможност за действие. Изискванията, които поставяме, не са капризи. Просто искаме Европейският съюз да запази своята значимост в световен мащаб. Документът на съвета от 5 юни не е окончателен. Това не е и официален документ. Смятаме, че що се отнася до маржа, който е предвиден, той действително ще се използва. Трябва да разполагаме с марш, който да ни даде възможност да продължим да осъществяваме политическите си цели. Още миналата година тук в комисията се споразумяхме за това, че трябва да разполагаме с достатъчен финансов пакет. Нашата политическа група смята, че трябва ясно да очертаем политическите си приоритети. Ако в някои области се нуждаем, да речем, от 300 хиляди, то няма да можем да се задоволим с предложение от 200 хиляди. Не можем да приемем предложения, които поставят парламента пред свършен факт. Това не е допустимо, не бива да се оставяме да се упражнява натиск върху нас и не бива да се водим от демагогски позиции. Благодаря. Аз Искам да благодаря на докладчицата и от името на моята политическа група. Смятам, че е, това е добро становище и споделяме до голяма степен приоритетите във външнополитическата област, която, които очерта докладчицата за 2013 година. Ние смятаме, че в Близкия изток трябва да има, е, да насочим усилията си. Е, решението да се създаде в Палестина две държави и това трябва да бъде подкрепено. Е, трябва да подкрепим страните от економическа и политическа гледна точка. За ГОЕ е много важно и тук се присъединявам към докладчицата да играем важна политическа роля и това е ясно, това се вижда в, бюджета на, в предложението на комисията. Бих искала да чуя становището на комисията в, по, по този въпрос. И сега е, да кажа нещо за синергиите и ефектите на економиите, за които говори господин Калър. Аз съм скептична. Нека изчакаме дали ще се реализират наистина економии. Аз съм доста скептична а, по отношение на а, службата за външна дейност. И ако са възможни синергийни ефекти, то те трябва да се случат не за сметка на демокрацията. Това е нашето становище. Това би било доста опасно. Благодаря, госпожо Люсинг. А сега представителя на службата за външна дейност има думата. Благодаря. Ако мога да започна с втория въпрос. За назначаването на персонал. Тук всъщност е, просто прилагаме статута за служителите на европейските институции. И е, там се предвижда и съответно повишаване в стъпка. И това повишаване е свързано с определен процент на увеличаване на заплатата. Когато се обели... обявяват свободни места, е, примерно за 14 стъпка. Е, евентуално може да се повиши и служител, който работи на стъпка 13. служителите на, в високите нива, те обикновено идват от комисията. По-рядко се назначават от страните членки. Вярно е, че е, едва ли е, може да се очакват протести, ако няма тези е, повишения. Но ние не бихме били в състояние да трансформираме от е, примерно 12-та стъпка в 13-та е, и 14-та. Така че просто това са си а, е, нивата, които са така, да кажа, наследени в системата. Освен това, а, ние трябва да бъдем достатъчно конкурентно способни а, спрямо останалите а, организации, които а, предлагат тези постове. 500 хиляди евро е бюджета, така че процента на увеличението не е огромен. Първият въпрос каква е позицията на съвета за това, че няма увеличение на бюджета за 2013? Това решение е взето миналата година и ще е много трудно за нас да търсиме допълнителни съкръщения. Тези съкръщения идват примерно от замразени мисии и средствата, които бяха замразени през 2012, ще останат, т.е. дейностите ще останат също замразени през 2013. Примерно също смятаме да не назначим персонал на 20 нови поста. Предвиждаше се това да се направи през 2012. Но факта, че през 2013 трябва да платим примерно за 3 месеца назначение, това ще дигне бюджета с минимум 1%. Тоест, ние се опитваме да съкратим 14, 40 поста, 20 от 2012, 20 от 2013. Също се опитваме да помислиме как можем да регулираме нашата дейност, свързана с сигурността. Например, в Ирак е, ще има възможност за економии, защото ще се изтегля персонала, но от друга страна трябва да съставим делегацията в нейния пълен състав там. Също има доста разходи по опазване на здравето на служителите в определени делегации. Има също и дейности по изграждане на сгради. Това се отнася и за Ирак. Има и други проблеми, които няма да могат да бъдат решени свързани отново с назначаването на персонал. Съвета предвижда кредити за 2013 на по-низко ниво, отколкото 2012. И в такъв случай разходите е, в някои страни във всички случаи ще се повишат, защото се повишават цените, повишават се заплатите, това ще създаде проблем. Проблем е и плащането на найеми за делегациите. Там си съществуват сключени договори, изразени в евро. Те са одобрени И, е, примерно, е, ако няма средства, е, а често тези средства са в милиони, не си представяме как точно ще се плащат тези найеми. в някои страни първо найемите се повишават, второ има система на индексация, т.е. ние не можем с е, същите суми да влезем в следващата година. Това са някои от проблемите. Обръщам ви внимание също, че ние е, отчитаме много внимателно и е, смяната на обменния курс на еврото защото имаме много сериозни плащания, примерно в долари и падането на курса на еврото увеличава нашите разходи много сериозно. 1,40 се разменяше еврото срещу долар, сега около 1,30 е курса. Това за нас е загуба от 100 000 евро на месец. Освен това а, с индексации говорим, губим още повече. Така че а, с един крайно ограничен бюджет а, ще имаме сериозни проблеми. Затова се надяваме, че на, процеду... на помирителната процедура парламента ще успее да постигне някакво повишаване на самите, защото с нулево увеличение на бюджета, ние не можем да си посрещнем разходите за 2013. Благодаря. <clears throat> Uh, Благодаря, господин Боше. Това са все неща, които трябва да се вземат предвид. Сигурен съм, че това ще стане. Е, за съжаление, времето напредва много и трябва да преминем към следващата точка от дневния ред, но нека да кажа, че крайният срок за изменение е 16 юли, 18 часа. Може да се изпратят два вида изменения. Изменения за бюджета и изменения, за, изменения към становището. Секретарията ще ви даде е, всички допълнителни информации по отношение на изменението. А сега, колеги, следващата точка от дневния ред ще разглеждаме при закрито заседание, при закрити врата. Моля колегите, които трябва да напуснат, да го сторят. Okay.